Гласуването ще се проведе утре, четвъртък, 25 март от 9 до 13 часа. Дневния ред е на сайта на Европейския парламент. Благодаря на всички колеги. Председателят благодари и на преводачите, които по този начин участваха в изготвянето на европейската политика.